Уважаеми дами и господа, бихме искали да започнем днешното заседание. За жалост, нашия председател няма как да се присъедини към нас, затова аз имам честа да председателствам. Първата точка е приемане на дневния ред. Има едно изменение. Точка 13 относно системата за ДДС и борбата с измамите е отложена за следващото заседание. Това е по, първа, по 13 точка. Ако никой не възразява, можем да приемем дневния ред с това изменение. Има ли възражение? Не. В такъв случай приемаме дневния ред. Също така трябва да ви уведомя, че няма превод на хрватски и на ирландски. Следващата точка препоръки на координаторите, докладчици. Господин Михаел Бони от НП ще е докладчик по становището по собствена инициатива, доклада по собствена инициатива на комисия Юри, гражданско право и роботика. На второ място госпожа Сесилия Викстрем от групата на АЛДЕ ще бъде докладчик по предложението във връзка с критериите и механизмите в държавите членки при вземането на решение относно международна закрила, оказвана на лица от трети страни и апатриди. Господин Кирхоп от ЕКР е докладчик по досието Евродак. Имате ли нещо да добавите? Не, в такъв случай можем да преминем към първата съдържателна точка от дневния ред. Тя е трета в нашия дневен ред. Създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на регламент 604-2013 за установяване на незаконно пребиваващ граждани на трета държава или лице без гражданство и за искане на сравнение с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки Европол за целите на правоприлагането. Докладчик е господин Кърхолб. Ще чуем изложението на комисията. Знаете, че на 4 май комисията представи набор от законодателни предложения част от реформата на общо европейската система за обежище. Всичко това беше очертано в съобщението на комисията от 6 април 2016 година. Реформата трябва да отговори на бъдещите миграционни предизвикателства. Реформата и на дъблинската система е част от тези предложения. Евродак помага на дъблинската система. Евродак също е пригоден към новите цели, като целта е да се улеснят връщанията и да се управлява по този начин контрол над незаконната миграция. Ние ще изслушаме представенето на предложението от страна на комисията, след което ще чуем и председателството на съвета. Господин Нилсен, заповядайте. Много благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да представя преработения регламент за Евродак. Може би трябва да се спра на основните проблеми, ако сравняваме с действащия регламент. Вие сам посочихте, че бяха предложени промени по едно и също време ние искаме да увеличим, да разширим обхвата на Евродак, така че да може да се събират и съхраняват данни за граждани от трети страни, които не са предмет на международна закрила. при незаконно пребиваващите граждани на трети страни, например, би трябвало да може да се види кой е пресякал незаконно нашите външни граници. Освен това, ние имаме ново предложение за снимане на пръстови отпечатъци. Срокът е не 14, а 6 години. Направихме своето проучване и за възможностите при съхранение на пръстови отпечатъци от деца. Искахме дъблинския регламент да се прилага и спрямо непълнолетните, така че те също да са в системата. На второ място искахме да помогнем на държавите членки в намирането и проследяването на изчезнали деца, това е важно при бежанци, които са пристигнали в Европа, но семейството е било разделено. Би трябвало ние да можем да проследим децата и да ги върнем на семействата им. Също така би трябвало да можем да проследяваме непридружаваните непълнолетни и малолетни, които пристигат в Европа. Тези пръстови отпечатъци ще помогнат. Нещо друго, което предлагаме при определени обстоятелства, информацията от Евродак да се използва за връщания в страни, които сътрудничат с нас. Тук разчитаме и на системата, информационна система за визите или виз. Би трябвало да разполагаме с поделените данни за незаконно пребиваващи. Нещо друго, което предлагаме е да има лицево разпознаване в Евродак. Тук трябва да работим с необходимия софтуер. Тогава, когато не могат да се вземат пръстови отпечатъци или качеството им не е добро, би трябвало да разчитаме на лицевото разпознаване. И накрая периодите за съхранение на данни при кандидатстващите за международна закрила би трябвало срока да е както сега 10 години, а при новите категории незаконно пребиваващи този срок би трябвало да е 5 години. Такива са правилата и за останалите бази данни. Това е съдържанието на предложението. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви, господин Нилсен. Нашия докладчик по това предложение е господин Киркхолп и той не може да присъства днес, но госпожа Стивенс ще се изкаже от негово име. Заповядайте. Thank you, Chair. Uh, uh, Благодаря. Скъпи колеги, аз наистина замествам Тимоти Къркъл, който няма как да бъде тук. ЕКАРЕ подкрепя предложението на Европейската комисия. Според ЕКАРЕ, неговите елементи са много важни, за да може да се реформира системата на убежище. Според ЕКР, включването на биометричните данни е със сигурност подобрение, що се отнася до точността на системата, но всичко това трябва да отговаря и на критериите за защита на данните, за да може да има доверие в системата за убежище в Европейския съюз и за да може незаконно пребиваващите бързо да бъдат връщани, ние имаме нужда от една съвременна взаимосъвместима система. Система, която да обединява държавите членки. ЕКР е за увеличаване на срока за съхранение, защото 18 месеца е твърде кратък срок, а би трябвало базите данни на Евродак да бъдат съвместими и с други бази данни. В предложението на комисията правилно се посочва, че стандартният срок за съхранение на данни е 5 години. Това отговаря на изискването за пропорционалност. И накрая деликатната тема за вземане на пръстови отпечатъци от непълнолетните. За сега границата е 14 години. ЕКР смята, че тя трябва да се снижи още. Сега това е по-необходимо от когато и да било. възрастта, на която пръстови отпечатъци могат да се вземат със сравнителна надежност. Това трябва да залегне в предложението. Има хиляди непридружени малолетни и непълнолетни в ЕС. Би трябвало да се обърне внимание, че вземането на пръстови отпечатъци от тях би помогнало много за оказването на закрила или проследяването, когато не знаем къде се намират. Накрая наистина трябва да се защитават личните данни, но ако това дългосрочно защити децата от трафикантите на хора и тези, които ги експлуатират, ние трябва да го включим в предложението. Благодаря много, госпожо Стивенси. Господин Ленърс, който е тук докладчик Сянко от НП. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Благодаря на комисията за това представяне. Съгласен съм с повечето неща, казани с колегата от ЕКАРЕ преразглеждането на директивата за Евротак и по-особено, специално когато става дума за лица от трети страни, които не са поискали от обежище и е, намаляване на възрастта за снимане на скопични отпечатъци. А е, преди две седмици Разбрахме, че над 20 хиляди 20 хиляди не пълнолетни в момента липсват, не се знаят къде са, така че наистина е необходимо да се намали възрастта Колкото до срока за съхранение, смятам, че той трябва да бъде обсъден, но смятам, че ще постигнем е, споразумение. Също така смятам, че лицевото разпознаване ще бъде добро допълнение към е, пръстовите е, печатъци, но Бих искал да попитам комисията какъв софтуер ще се използва за това, дали ще бъде двоизмерен или друг. Знаеме, че е, не, не, съществуващата технология не винаги дава много ясна картина. Тя е надежда на 60-70%. Може би комисията смята да използва новите технологии, триизмерни методи. Так, това са моите предварителни коментари по въпроса. Благодаря, господин Ленар. Други колеги искат ли да вземат думата? De Nederlands presidency. При Нидерландското председателство? Не, в такъв случай аз ще ви задам един въпрос, господин Елсън. Ще отговорите на колегите. Аз не мога да ви да отговоря на въпроса днес. Разбира се, ние ще работиме по въпроса. Първо да видим какъв софтуер ще използваме и въобще в каква посока ще вървим. Така че, а, разбира се, ще предадеме вашите предложения. Колеги, това наистина е много важна тема. Тя е приоритетна така че бих призовал другите политически групи да назначат и посочат своите докладчици в сянка и да уведомят секретарят. И след като няма повече изказване, минаваме към следващата точка от дневния ред. Агенцията на Европейския съюз за убежището на 4 май комисията излезе с новите си предложения, включително преразглеждането на регламента за а, Дъблин и за регламента за Европейската служба за подкрепа на убежището. Сега Доколкото разбирам, господин Нилсън, Европейската служба се превръща в пълноправна агенция, като поема а, функциите на досегашната служба, но давам думата на господин Нилсън да ни представи това ново предложение на комисията. Благодаря, господин председател. Както правилно казах, казахте, целта е Европейската служба да се превърне в пълно правна агенция. Службата бе създадена през 2011 година. Междувременно службата разви експертиза, има а, разви умения в областта на подкрепата на обежището и държавите членки разчитат много на сътрудничеството с комисията, с службата. Целта сега е превръщането на тази служба в пълноправна агенция, която ще има за цел да спомага за изпълнението на цялостната стратегия за убежището. Ние пред, предлагаме в, в, в бъдеще да агенцията да разработва насоки и стандарти за подпомагане на държавите членки с цел уеднаквяване приложението на е, правилата в е, тази област. Е, по този начин ще има и униформизация на различните формуляри и начина на работа, която ще се извършва от държавите членки, особено спрямо страните происход. Агенцията също така ще спомага работата на институциите от, относно информацията свързана с страната по происход. Също така ще се извърш, ще извършва оценка на а, съответствието на законодателството прието от държавите членки с европейското законодателство, като ще бъдат посочвани пропуски или а, и ще помага на държавите членки да превъзмогнат всички пропуски и да попълнат празнотите. Ще също така ще предоставя оперативна и техническа помощ на държавите членки и особено на онези, които са така наречените страни на фронтовата линия, където постъпват огромен брой молби. Yeah. Също, също така нашата, нашата цел в момента е да набереме и необходимият екип за експерти. И още веднъж казвам, първата стъпка е превръщането на службата в пълноправна агенция и съм готов да отговоря на, на вашите въпроси. Доколкото разбирам, ЕАСО ще, ще се превърне в координатор на цялостната система за обежище в Европа, за да може тази система да се превърне в истинска общоевропейска система в която ще участват и работят експерти от държавни, държавите членки и ще предоставят съответна експертиза по външните граници на Европейския съюз. Това трябва обаче да се осигурят необходимите финансови средства с цел укрепване на оперативният капацитет на службата. Парламента винаги е настоявал ЕАСО да има роля за координация и сътрудничество и по-специално с страните, които до, до този момент не са участвали в схемата за през, разселване и преместване на бежанците. Целта е ЕАСО да извършва проактивен анализ на данните относно лица, пристигащи от трети страни и да позволява бърз обмен на информация между държавите членки и комисията. Новата агенция ще трябва да спомага за прилагането на правилата и регламента, като създаде така наречената референтна стойност – в рамките на механи... корективният механизъм за разпределяне на а, беженците. Като този референтно стойност ще се, баз... ще се установява на различни а, информации и данни. Е. по, по този начин ще се, ще се създаде една централна система за разпределение на отговорностите спрямо всяко лице, търсещо обежище в е, Европейския съюз. Ще работиме в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка и, и се надявам, че ще можем да излеземе с отличен доклад по тази тема в бъдеще. Доколкото виждам, господин Коел от НП иска да вземе думата в качеството си на докладчик Сянка. Крия комисар, por agradecer a Благодаря. Благодаря на комисията за ясното изложение. Поздравявам и господин Нидер, Нидермюлер за уводните му думи. Ще направя две предварителни бележки. Първо, трябва да признаем нещо, което може би е явно, необходимо и от особено голямо значение, а именно необходимостта от добра обща европейска система за обежище. В момента това е повече от ясно за всички ни. Немалко държави членки до момента не са прилагали правилно законодателството на Европейския съюз. Положението, в което се намираме в момента, ясно показва, че са необходими и подобрения в нормативната уредба че националните нормативни уредби трябва да са колкото се може по-хармонизирани. Именно това е в основата на настоящото досие. В основата на настоящото досие е необходимостта от същинска обща европейска система за обежище, която да е обект на надлежен надзор да функционира достатъчно координирано и да е в състояние да ни даде възможности за действие при извънредни ситуации. За целта са ни необходими съответните институционални структури, т.е. ЕАСО трябва да се превърне в пълноценно функционираща агенция. За целта трябва да се разшири мандатът на ЕАСО, трябва да и се предоставят повече инструменти. ЕАСО трябва да ни даде възможност за да гарантираме доброто функциониране на общото европейско пространство за обежище. Трябва да ни даде възможност за бързи и ефикасни действия, когато на места има несъразмерен натиск върху системата. Благодаря на господин Нидермюллер за добрата му работа. Надявам се, че ще си взаимодействаме добре и с комисията, за да постигнем реални структурни реформи в Европейския съюз. Господин Нидермюллер, благодаря господин Куейо. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Холандското председателство, може би, господин Нилсен, вие искате ли да вземете още веднъж думата? Не.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 Докладчикът сянка е госпожа Илияна Йотова. Наред с най-новите си предложения за либерализиране на визовия режим, комисията предложи и преразглеждане на така наречения механизъм за суспендиране, предвиден по регламент 539 наклона на черта 401 за гражданите на трети страни, които трябва да притежават виза, когато пътуват през шенгенското пространство. Механизмът за суспендиране бе предвиден в този регламент през 2013 година. Предвиден бе и механизъм за реципрочност. Докладчикът ни по това досие е господин Диас Демера. Той бе и докладчик през 2013, когато обсъждахме изменението на регламента. Господин Диас Демера днес не може, за съжаление, да присъства. Ще го представлява господин Коейо. Господин Коейо, искате ли вие да започнете? Има нужда да прекъснем за малко, тъй като представителят на комисията все още не е дошъл. Ще трябва да изчакаме няколко минути. Ladies and gentlemen, colleagues, the... Госпожи и господа, колеги, сред нас е представителят на комисията. Добре е дошъл. Можем да продължим работа. Стигнахме до точка 5 от дневния ред, списък на третите страни. Както вече опоменах, докладчикът ни по това досие е господин Диас Демера. Той бе докладчик и по изменението на регламента през 2013 година. За съжаление, господин Диас Демера днес не може да участва в заседанието ни. Ще го представлява господин Коейо. Господин Коейо, давам ви думата за уводно изложение, след което ще дам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги. Както каза нашият председател, ще се изкажа от името на колегата ни, господин Диаздемера, който е докладчик по това досие. Господин Диаздемера днес не може да участва в заседанието ни, тъй като вече имаше поет ангажимент в Испания. Според Европейския парламент и според докладчика, досието ще е приоритетно. Докладчикът ще работи колкото се може по-бързо, тъй като осъзнава колко е важен механизмът за суспендиране за визовата политика. Господин Диас Демера ще се придържа към споразумението, постигнато по доклада, както и към договорения график. Днес ще се обсъди текстът в Либе. Срещата на докладчиците в Сянка ще се състои на 31 май. На тази среща ще бъде представена работната програма. На 15 юни проекто докладът ще бъде внесен. На 30 юни ще се състои разглеждането му в комисията Либе. Евентуално гласуването ще се проведе на 12 юли. Това е графикът, който предлага господин Диас Демера. Благодаря ви. Благодаря на господин Коейо. Сега първо ще дам думата на представителя на комисията, за да ни представи предложението. След това ще проведем разисквания. Думата има представителката на комисията, госпожа Гаего Касилда. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Накратко ще ви представя предложението на комисията, прието на 4 май. Става дума за преразглеждане на механизма за суспендиране на регламент 539 от 2001 година, изменен през 2013 година. Но в контекста на настоящото положение с миграцията в Европейския съюз, както и светлината на приключването на няколко диалога за либерализиране на визовия режим с няколко държави, а именно Грузия, Украина, Косово и Турция. Няколко държави членки поставиха под въпрос предвидения в регламента механизъм за суспендиране. Поставиха под въпрос гъвкавостта на този механизъм, възможностите, които дава за действие при възникването на извънредни ситуации. Някои от недостатъците на настоящия механизъм са изложени в изложението на мотивите на законодателното ни предложение. Един от тези недостатъци е, че Обстоятелствата, които могат да станат повод за уведомление от страна на държавите членки, обхващат ограничен брой хипотези. Например, не е предвидена хипотезата на липсва на сътрудничество от страна на трети страни по отношение на граждани на трети държави. Съгласно настоящия механизъм, липсата на сътрудничество се свежда само до нежеланието да се приемат граждани на съответната трета страна, с която е сключено споразумението. Механизмът, освен това, може да бъде задействан само от държавите членки. Това е още един недостатък на настоящата система. Затова държавите членки предложиха комисията в бъдеще да има право да го задейства. Третият посочен недостатък е свързан с референтния период и сроковете за задействането на механизма за суспендиране референтният период и сроковете са прекалено дълги, т.е. не дават възможност за бързо задействане на механизма при извънредни ситуации. Затова и комисията предложи да се измени регламент 539 с цел преразглеждане на настоящия механизъм за суспендиране. Излязохме с това свое предложение в началото на май. Основната цел на предложението е механизмът да се промени така, че за държавите членки да е по-лесно да определят обстоятелствата, водещи до суспендиране на безвизовия режим. Освен това, в новото предложение се предвижда възможност и за комисията да задейства механизма. А що се отнася до съкръщаването на референтния период, знаете, че към момента референтният период – е 6 месеца. Комисията предлага този период да бъде съкратен на 2 месеца. След уведомлението от страна на държавата членка, комисията към момента разполага със срок от 3 месеца за приемането на акт за изпълнение. С цел ускоряването на процедурата, комисията предлага този срок да бъде съкратен от 3 месеца на 1 месец. Така максималната продължителност на процедурата ще бъде съкратена от 9 на общо 3 месеца. Допълнителни, предлагат се също така и допълнителни основания, допълнителни обстоятелства за суспендиране. Например, отхвърлени молби за обратно приемане на граждани на други държави, преминали транзитно през съответната трета страна. Към момента се предвижда отхвърляне на исканията за обратно приемане само на граждани на тази страна. Освен това, се очаква да се получи пълна и точна информация за обстоятелствата, посочени в регламента. Също така се предвижда суспендиране, ако съответната трета страна не спазва споразумение за обратно приемане, сключено с Европейския парламент към момента възможността за сравнение с периода преди приемането, преди падането на визите е за срок от 7 години. Предвижда се в бъдеще да няма срок Досието е приоритетно. Според нас то трябва да се приеме колкото се може по-бързо, като се имат предвид настоящите обстоятелства. Разискванията по това предложение не бива да водят до забавяне на дискусиите по други. Затова е и много добре, че дискусиите се провеждат днес. Благодаря на госпожа Гаего Касилда. Има ли колеги, които искат да вземат думата? Госпожа Стивенс. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря, господин председател. Моята делегация на НВА смята, че ни трябва един по-убедителен механизъм при визовите споразумения. Споразумението с Турция не беше подкрепено от мнозинството, както виждаме. Сега комисията взе тези процедури в свои ръце. Но трябва да се внимава. Необходимо е да се спазят крайните срокове, комисията да си свърши работата. Това в крайна сметка би трябвало да бъде възможно. Има и определени показатели, които също трябва да бъдат изпълнени, за да може да отпаднат визите като награда за това. Разбира се, няма как да се стигне до една добра система, ако не се сключи споразумение с турския премьер. Но тук е необходимо да покажем по-голяма смелост, да наложим собствените си изисквания. Не бива да оставяме съдбините си единствено в ръцете на господин Ердоган. би трябвало всички предложения за либерализиране да се замразят, докато не се реши този въпрос. Независимо от това, дали Украина, Косово и останалите са покрили условията. Благодаря. Much, uh, Благодаря, госпожо Стивенс. Има ли изказвания?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 дълговременни усилия, започнали още през 2012 година като част от диалога за либерализиране на визовия режим между ЕС и Косово. Този диалог не е свързан с признаването на Косово или даването му на статут. Откакто започна диалога, в Либе редовно сме имали доклади за Косово изпълнението на изискванията за либерализиране на визите. В четвъртия и последен доклад комисията заявява, че Косово е изпълнило условията. Следователно, би трябвало да се има предвид, че Косово вече ще е ратифицирало граничното споразумение с Черна гора и ще е засилило борбата с престъпността и корупцията. Въз основа на тази оценка комисията представя и настоящето предложение по обичайната законодателна процедура. Госпожа Файон е нашия докладчик, тя няма как да бъде тук днес, затова я замества госпожа Лорестин на която сега ще й дам думата. После ще чуем Европейската комисия. Благодаря. Господин председател Таня Файон ме помоли да прочета нейното изявление. Представете си, че аз съм Таня. И тъй Таня казва. Скъпи колеги, на първо място искам да благодаря на комисията за представенето на това отдавна чакано предложение – аз го приветствам. Много се радвам, че продължава успешния процес. Започна с пет други балкански страни. Косово беше една черна дупка на картата за визовите либерализации до сега. Но настоящото предложение беше наистина необходимо, за да може Косово да се обнадежди и да мисли за бъдещо членство – това е важно за стабилността и реформите и в страната, и в региона. Важно е и за гражданите, тъй като визовата либерализация е един от най-осезаемите резултати, свързани с бъдещето на страната. Ние трябва да дадем на хората отново увереност и надежда. Безвизовото пътуване е важно не само за контактите между хората, но и за културния и економическия обмен. По този начин престъпниците ще загубят своя бизнес. Косово има нужда от истории на успеха в момента и това ще бъде една от тях. Свободата на движение е основен принцип на европейската интеграция. Надявам се да мога да работя с колегите от комисията, от съвета, с косовските приятели до сега сме работили добре заедно, сигурна съм, че това ще продължи. Моята цел е да се работи амбициозно и бързо. Същевременно призовавам и съвета да направи същото. Бих добавила обаче едно съображение, което комисията да има предвид. Би трябвало да се помисли за условията, които всяка страна трябва да изпълни, за да стигне до безвизовото пътуване. Някои от тези условия са политически, други обаче не отговарят на практиките от миналото. Тези условия са дефинирани в регламента. Но въпросът е на каква основа се определят критериите за трети страни? Защо граничното споразумение с Черна гора беше условие за визовата либерализация на Косово? Би трябвало това да се разясни и за това ще работя по намиране на отговор на тези нерешени въпроси. Отговор, който е да е приемлив за всички страни. Всъщност само преди седмица се върнах от Косово. Там се проведе първата среща SCPC от историческо значение. Надявам се скоро отново да се върна в Косово. Доброто бъдеще на Косово е свързано с европейското семейство. Надявам се да допринеса за това защото само заедно можем да се справим с предизвикателствата на настоящето. Дължим го и на себе си, и на гражданите на Косово. Това е казала Таня. Много ви благодаря. Госпожо Гаего Кастилда, от името на комисията заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Лаурестин за това, че прочета изявлението на докладчика – Накратко, този диалог започна още 2012 година, беше начертана пътната карта. Мога да отговоря и на поставения въпрос, който беше прочетен. За всяка трета страна, в този случай, показателите се определят според отделния случай. За Косово трябваше да поработим по-дълго, отколкото в други балкански страни, но така или иначе тези изисквания винаги са специфични свързани с сигурността, в този случай организираната престъпност, обежището. Но пак казвам, показателите се определят за всяка отделна страна. Ние работихме без да вземаме под внимание дали държавите членки са признали статута на Косово. Но всичко това беше важно, тъй като е свързано и с изискванията на пътната карта. През последните три години комисията излезе с три доклада. Има и четвърти доклад – представен на 4 май заедно с предложението за регламент 539. В този четвърти доклад комисията отбелязва, че Косово като страна е направила важни стъпки напред. Важно е и ратифицирането на граничното споразумение с Черна гора. Освен това има и постижения в борбата с организираната корупция и престъпността. Докладът на комисията гласи, че Косово е покрила изискванията за визова либерализация, залегнали в пътната карта. До момента, в който съветът и парламента излязат със своето предложение, Косово ще е ратифицирала споразумението за границите с Черна гора и ще е засилила борбата срещу корупцията и престъпността. Ето защо комисията представя това законодателно предложение за прехвърляне на Косово от приложение 2 в регламент 539. Поправя се ораторката приложение 1 част 2 към приложение 2 част 4. И накрая имайте предвид, че става дума единствено за притежателите на биометрични паспорти – Що се отнася до реципрочността, Косово отдавна не изисква визии за гражданите на Европейския съюз. Благодаря. Много благодаря. Господин Скрипек, от името на госпожа Маковей. Скрипек, you have the floor. Thank you very much. <clears throat> Благодаря много. Скъпи колеги, за съжаление госпожа Маковей не можеше да присъства на нашето заседание, така че тя се извинява и ме помоли да изчета нейното становище по този доклад. Това не е моето становище. Аз не, не говоря от името на Република Словакия, просто чета а, мнението на госпожа Маковей либерализиране на визови може да се а, реши само когато някоя държава е изпълнила всичките критерии, които а, са били поставени. В случая комисията смята, че Косово е постигнало тези критерии след започване на диалога с Косово. За това подкрепям това предложение. Но има още две изисквания, които с Косово трябва да изпълни преди гражданите на Косово да могат да пътуват без визо. Първо, ратифициране на граничното споразумение с Черна гора и напредък в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Комисията трябва да продължи да следи отблизо изпълнението от страна на Косово на всички изисквания които са залегнали в пътната карта, особено по отношение на реадмисията и връщането. Госпожа Габриела, имате думата. Комисията за изложението, което представи. Искам също така да изразя радостта си от сътрудничеството, което беше заявено от докладчика госпожа Файон. Сигурна съм, че в качеството ни на членове на комисията ли в Европейски парламент ще се умеем много ясно да защитим това, което винаги сме имали като позиция. Когато говорим за визи, не бива да губим от поглед тези, към които, за които това говори най-ясно и конкретно, а именно гражданите политическия диалог и ясното послание към тях и е това, което трябва да бъде водещо в работата ни и перспективата на обстойния анализ, който поставям и който правим за всяка една от страните. Тук искам също така веднага да благодаря на Европейската комисия и, за, и междувременно да отправя апел да имаме навременна и постоянна изчерпателна информация едно добро сътрудничество позволява наистина да излъчим много положителен сигнал, когато вземаме решение за либерализация на визите. Беше казано, имаме ясна методология, когато говорим за визи, а тя е свързана с изпълнение на критериите. И в този контекст бих искала да се възползвам от а, присъствието на комисията и да задам четири въпроса. Най-напред имаме ли данни, а, що се отнася до приемането на вторично законодателство, което се отнася до промяната на имената. Това е от ключово значение във връзка с избягване на опасността от злоупотреба и издаване на биопетрични паспорти с неверни имена. Това е един от критериите, които следваше все още да бъдат изпълнени. Бих искала също така комисията в втората тематична област интегрирано управление на границите, управление на миграцията и предоставяне на убежище да задам въпроса дали имаме анализ за причините за ниския процент на признаване на лицата, търсещи убежище. Един по-генерален въпрос с това какви са конкретните реформи и действия, свързани с борбата с корупцията и с организираната престъпност. Виждам, че това е въпрос, който беше повдигнат и от други колеги. И накрая в тематичната област основни права отново имаме изискване, което е свързано с това, че за гарантиране на основните права ключова роля играе във всяка демократична държава институцията на омбудсмана. Много конкретен въпрос. Имаме ли данни за осигуряването на бюджетната независимост на омбудсмана в Косово? Това е една от препоръките на комисията, която е цитирана в доклада и която също следва да бъде взета под внимание за финализиране на диалога за либерализиране на визовия режим първа серия от въпроси въз основа на докладите, които имаме от Европейска комисия. Първа, първа серия от въпроси, обаче, които за, за, нас, за нас са важни. Отново стоявам позицията, че държим на доброто сътрудничество с Европейската комисия, на изчерпателната информация и на това тук, като представители на Европейския парламент, да вземем крайното си решение като много, много ясно защитаваме и методологията, и посланието ни към гражданите на тези страни. Благодаря. Благодаря, госпожо Габриел. Може би Нидерландското председателство ще вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни поканихте да участваме в това заседание, което много е важно и за съвета. Преразглеждането на механизма за суспендиране. Радваме се, че получихме становището на комисията. И бих се спряла на две неща. Първо, механизма за мониторинг и годишният доклад, който комисията трябва да представи на съвета и на парламента и прегледа на състоянието на нещата в съответните страни. и е, основанията, по които може да се суспендира механизма, било то външни е, обстоятелства или поради причини за сигурност и срока на суспендиране, който е 6 месеца. Държавите членки са удовлетворени от постигнатото споразумение и се надяват, че в най-скоро време ще може да бъде финализирано от това. Очакваме Европейският парламент да разгледа преразглеждането. В, на 4 юни ще се състои следващата среща на държавите членки за обсъждане на тази тема. Благодаря ви. Госпожа Гаего Каселда, може би да отговорите на въпросите на депутатите. Благодаря, господин председател. Първо по мониторинг. Да, разбира се, комисията ще продължи да следи от близо процеса на ратифициране на граничното споразумение с Черна гора, както и резултатите от борбата срещу организираната престъпност и корупцията. в рамките на различните механизми за сътрудничество с Западните Балкани. Сега бяха ми зададени въпроси от госпожа Гавриел относно вторичното законодателство. Да, Потвърдено ни е, че подобно вторично законодателство е било прието. Броя на молбите за убежище. Да, по принцип броя е спаднал. В момента броя е стигнал до най-низка, броят е най-малък в сравнение от периода преди започване на диалога, колкото до основните права. Наистина омбудсмана разполага с необходимите средства за независимо дейност. Косево обеща, че 400 хиляди евро ще бъдат отпуснати за службата на омбудсмана. Това са отговори на някои от въпросите, които ми бяха зададени. Има ли други въпроси или коментари? В противен случай Доклада ще бъде разгледан в комисията Либе на 15 и 16, на нашето заседание от 15 и 16 юни. А сега следващ, следващата точка от дневния ред. Определена на трети страни, чето граждани трябва да притежават виза. Става дума за Украина. Диалога за либерализиране на визовия режим започна през октомври 2008 година и продължи до ноември 2010 година до 2010 година. Преди започването на този диалог Европейския съюз и Украина а, подписаха споразумение за улесняване а, процеса на отдаване на визи и за обратно приемане в шестият и последен окончателен доклад за напредъка. Комисията излезе с заключение, че Украина е постигнала необходимия напредък и излезе с предложение което да бъде обсъдено в рамките на обикновената законодателна процедура. Госпожа Габриел, имате думата. Благодаря, госпожо, господин председател. Скъпи колеги, благодаря на Европейската комисия пре... запознах се с доклада за напредък извършене от Украина. Наистина Украина е постигнала значителен напредък и това е от огромно значение за гражданите на страната, които се радват на напредък в областта на демокрацията, правовата държава, включително и улеснение на визовия режим. Възползвам се от присъствието на Европейската комисия, за да задам няколко въпроса, кои, отговорите на които ще ми помогнат да изработа до, доклада. Първо, за притежателите на биометрични паспорти. Можете ли да ни кажете колко подобни паспорта са били издадени от украинските власти? В е, шестият е, доклад бяха споменати е, някои е, е, разминавания между различните регистри. Въпроса ми е, имаме, имаме ли днес, разполагаме ли с един единствен регистр и има ли отбелязан напредък при откриване, откриване на фалшиви паспорти или подправени печати при влизане или излизане от страната. Така че какъв напредък е осъществен от ноември насам относно данните и свързаността с Интерпол? Каква е бройката? И второ, стратегическият споразумение между Европол и Украина обсъждали се? И трето, а, има много малко отхвърляни или откази за, за визи в Европейският съюз. Те са не повече от 200-300 същевременно. Има доста украински граждани, които пребивават незаконно след изтичане на визата в Европейския съюз. Какви са заключенията от това? По трети блок търговия с човешки същества, комисията може ли да каже няколко думи относно заплахата. Защо знаеме, че има мобилизация на всички равнища на властта, но можете ли да ни кажете какви са механизмите за проследяване и следене, които се прилагат както от е, Европейския съюз, така и от Украина, борбата срещу корупцията можем само да отбележиме предприятите мерки от украинското правителство Какви са обаче е, обещанията, които са поети и какви са резултатите? Знаеме, че организираната престъпност е една от големите предизвикателства, пред които е изправена страната. Знаем, че подобни промени не могат да се осъществат от днес за утре. Е, комисията излиза с е, препоръки и с е, идеи за смягчаване на риска. Но ако е, тези е, препоръки не, бе, не, бив, не бъдат включени в съответните доклади, как те биват нотифицирани на съответните е, власти, за които са необходими. Е, благодаря предварително на Европейската комисия за поясненията. Е, това са за сега моите въпроси, защото Европейският парламент трябва е, да бъде убеден, че ако днес някои критерии се спазват, те ще се спазват и утре. И благодаря на всички колеги, докладчиците в Сянка и всички е, унези, които участвах, участват в изработването на доклада. Благодаря, госпожо Гавриел. А сега преди да дам думата, имам честа да приветствам представителите на Украинската мисия към Европейския съюз. Първо ще дам думата на комисията, след това отново ще дам възможност на колегите да се изкажат. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за въпросите и които бяха доста подробни. Каква е предисторията на визовия диалог с Украина, който започна през 2008 година? В последния си шести доклад за напредъка на Украина комисията установи, че Украина е постигнала значителен напредък, че е провела всички реформи необходими за ефективното и устойчиво изпълнение на все още неизпълнените критерии по пътната карта. Установихме, че Украина е изпълнила всички критерии, от четирите блока на втората фаза на плана за действие за либерализиране на визовия режим. Комисията, възоснова на тази своя констатация, заяви, че ще излезе с предложение за прехвърляне на Украина от приложение 1 към приложение 2 на регламента. Това наше предложение бе прието през месец април Важно е да отбележим, че от приемането на шестия доклад за напредък на сам, т.е. от месец декември миналата година на сам, Украина прие допълнителни последващи действия с цел прилагане на реформите, изискани по плана за действие. На страница трета от изложението на мотивите на предложението ни са изложени тези конкретни действия – Комисията продължи да наблюдава и изпълнението на споразумението за облегчаване на визовия режим и споразумението за обратно приемане. Правим това на ниво съвместни комитети, чиято цел е да следят изпълнението на тези споразумения. Като цяло смятаме, че са изпълнени задоволително от украинската страна. По въпроса за паспортите. Безвизовият режим ще въжи само за притежателите на паспорти с биометрични данни в съответствие с стандартите на издадени в съответствие с стандартите на ИКАО. Паспортите с биометрични данни се издават в Украина от месец февруари 2015 година. Те отговарят на изискванията както на ИКАО, така и на Европейския съюз. От месец април насам Украина е издала 1 милион над 1 милион и 400 хиляди такива паспорта. внедряването на технологията ще приключи, когато изтече срока на действие и на последния паспорт без биометрични данни. Това ще се стане през първата половина на 2026 година. Бяха зададени няколко други въпроса, например за създаването на автоматична връзка с регистъра за гражданско състояние. Очаква се тази система да е оперативна от 1 януари. Нямаме информация, но ще проверим. По останалите конкретни въпроси на докладчицата ще ви дадем подробни, конкретни отговори по-нататък, за да ви помогнем с подготовката на доклада. В залата има снимачен екип, който отразява нашата работа. Исках само да ви информирам. Думата има господин Бони. Благодаря. Подкрепям всички наши усилия за либерализирането на визовия режим спрямо Украина. Подкрепям всички усилия, които полага Мария. Те са много важни поради няколко причини. Първо, участвам в парламентарния комитет за асоцииране. Участвам и в сътрудничеството на ниво парламентаристи между Европейския парламент и парламента на Украина в областта на административните реформи. Обсъждаме в рамките на това сътрудничество използването на новите цифрови технологии с цел подобряване работата на украинската администрация. Използването на новите технологии е много важно и за интелигентното управление на границите, за контрола върху границите. Много са важни новите паспорти с биометрични данни. Те са важни с оглед на сигурността Важни са и от политическа гледна точка. Когато говорим с хората в Украина, те ни питат какви са ползите за нас сега, в момента. Разбират, че има много изисквания за реформи, много изисквания по процеса на асоцииране, както и във връзка с евентуално бъдещо членство. Мисля, че изпълнението на всички критерии за либерализиране на визовия режим ще е много важно за социалния климат в Украина. Ще подпомогне и бъдещи реформи Ако докладчицата има някои въпроси, може да се обърне към колеги, които участват в съвместни действия Европейски съюз Украина, например към полски колеги. С удоволствие ще и съдействаме. Някой друг желая ли да вземе думата? Представителката на съвета, госпожо Габриел, искате ли да отговорите на представителката на комисията? Искам само да благодаря на комисията за направените предложения току-що с оглед на сътрудничеството и обмена на информация. Така ще можем да работим уверено по предложението. Пак ще кажа, усилията на украинските власти са напълно реални. Има реален напредък и сега важното е да работим по предложението, като вземем под внимание изпълнените критерии – и не забравяме казаното неведнъж, когато говоря за визите, да говорим за гражданите, защото те усещат най-конкретно визовата мярка. Thank you very much. Uh... Благодаря. Обикновено не започваме с разисквания, като даваме възможност на всички да се изкажат, но мисля, че сега можем да дадем възможност да се изкажат на представителите на мисията на Украина в Европейския съюз. Имате думата. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Първо благодаря на докладчицата. Благодаря и за това, че обсъждате темата на днешното си заседание. Разискванията са в голяма степен от техническо естество. За това ще да ви кажа няколко думи за документите ни за самоличност. От началото на тази година се издават само документи за самоличност, които отговарят на европейските стандарти, т.е. с биометрични данни. 44 гранични пункта са свързани с системата Интерпол. Продължаваме работа в тази област. На 14 юни ще подпишем споразумение за сътрудничество с Евроюст. Това е много важно с оглед на борбата срещу организираната престъпност. Преди няколко дни наш заместник министър, заедно с представители на звеното за борба срещу корупцията, бе на посещение тук в Брюксел Имахме възможност да разговаряме и с докладчицата ви за резултатите постигнати от Украина. Нека ви уверя, че и украинската страна и мисията на Украина ще продължават да ви взаимодействат. Ще проявим готовност да отговорим на всички ваши въпроси. Мисля, че това наистина е важно. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на Европейския парламент, който винаги е бил сред институциите, които най-категорично са подкрепяли свалянето на визовия режим спрямо Украина. Въвеждането на безвизов режим, както каза един от колегите ви, е много важно и по отношение на процеса на реформи в Украина. Комисията потвърди, че сме приключили изисканите от нас реформи и сега е моментът да покажем на гражданите, че от това проистичат и конкретни резултати, а именно безвизов режим. Благодаря. Докладът ще бъде представен на едно от следващите заседания на комисията ни. Преминаваме към следващите четири точки общи разисквания по сключването на споразумение между Европейския съюз и Соломоновите острови, Европейския съюз и Федеративните щати Микронезия, Европейския съюз и Тувалу и Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване. Регламентът на съвета 539 от 2001 година съдържа списък с трети страни, чието граждани трябва да притежават виза за влизане на наша територия. Тези държави са прехвърлени от приложение 1 към приложение 2 на регламента с бележка под линия, в която се уточнява, че освобождаването от изискването за визи следва да влезе в сила от деня в влизане в сила на споразумението за премахване на визите с Европейския съюз. Ще има възможност за безвизово пътуване на гражданите на Европейския съюз и за гражданите на въпросните четири държави за максимален период от 90 дни в рамките на 180 дни. Комисията вече е информирана за временното прилагане на това споразумение от подписването му на сам, Европейският парламент следва да даде своето съгласие. Докладчикът ни по темата е госпожа Габриел. Сега ще изслушаме представителя на комисията, който ще ни представи тези споразумения за премахване на визите. Но първо ще дам думата на госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Ето най-сетне имаме последните четири държави от списъка, с който започнахме. Бяха 19 първоначално, така че трябва да се поздравим. На първо място тези четири държави са мънички, но аз Искам да кажа, че те са важни, защото те са от АКТБ. Следователно, ние благодарение на Котунското споразумение имаме специални отношения с тях и реално сътрудничество. Има и съвсем конкретен принос в този случай. Днес мога да кажа, че това е много положителен сигнал – Позицията ми е ясна. И ясно е също така, че днес виждаме края на процеса, който започна преди две години, а комисията може да ни даде обща информация за това, каква е ситуацията във всяка от четирите държави, какъв е броя на предоставените визи. За мен е важно да отбележа обаче, че в предложението на комисията се говори конкретно за срока на пребиваване. Казва се, че се имат предвид и държавите членки, които не прилагат изцяло Шенгенското споразумение. Това са България, Кипър, Румъния. Е, в този случай и Хърватия. Говорим е, за право на пребиваване 80 дни от всеки 180 дни и на територията на всяка от тези четири държави, независимо от сроковете за пребиваване в шенгенското пространство. Защо имаме такова диференцирано третиране? Това искам да разбера от комисията и това ме притеснява до някъде. Иначе още веднъж искам да благодаря за сътрудничеството. Благодаря и на всички колеги, работили заедно с мен по предложението, с цел да постигнем наистина бърз напредък в името на гражданите на тези страни. Благодаря. Uh, благодаря. Госпожо Кастил, да искате ли думата? Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. Това наистина е последната група споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване. Ние започнахме още 2013 година да работим. Съответно и това е регламент 539. От него сме се водили. През октомври 2014 година съветът също даде насоки на комисията за договаряне на споразуменията. В края на 2014 година преговорите започнаха при Соломоновите острови и Тувало. Ние преговаряхме е, съответно с посолствата в Брюксел. Маршаловите острови и Микронезия нямат тук посолства, затова трябваше да установим контакти и да изпращаме мисии в Нью Йорк и Тихия океан. Към края на 2015 година, началото на тази година, ние приключихме работата. Що се отнася до съдържанието на самите споразумения, това е стандартният текст – Споразуменията са предоставени на парламента. Предвижда се безвизово пребиваване е, максимум 90 дни, освен ако не се извършва възмездена дейност. Следва се стандартната формулировка в подобни международни споразумения, изтъкват се причините за премахване на визите и изключенията при тези отпадания на визи от гледна точка на обществения ред, безопасност и така нататък. Тези споразумения са напълно реципрочни. Те се отнасят и до европейските граждани, които пътуват за тези страни. Четирите държави съвсем правилно посочи докладчика са участници в нашите споразумения с АКТБ. Ние сътрудничим с тези държави и развиваме отношения. Не сме открили някакъв миграционен риск в този случай – нито пък държавите членки или агенциите са посочили такъв. Няма защо да се притесняваме за сега от незаконно пребиваващи мигранти, няма и отказани достъпи. Влизането в сила следва същите правила, както при другите споразумения. Искам да спомена на Уро, единствената държава от списъка от 2014 година, която не прояви интерес да преговаря такова споразумение с ЕС, въпреки че ние се обърнахме към тях. До сега няма никакъв напредък. Благодаря. Thank you very much. Um... Много ви благодаря. Госпожо Кенги. Grazie. Volevo prima di tutto ringraziare la mia collega. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на Мария Габриел е, за положените усилия по всички тези държави. Знаем колко е важно да се работи добре с тези страни, за да може хората да пътуват. Освен това се водим и от споразумението от Котуно, споразумението с страните от АКТБ, с които работим в тясно сътрудничество. Наистина, така ще има много по-добър обмен и ще можем да направим оценка на ситуацията след споразумението от Котуно. Много ви благодаря, госпожо Кенге. Ако няма други изказвания, нека да преминем към следващата точка – договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Тук докладчикът е госпожа Лаурисин. Предложението е на комисията. То се отнася до предоставящите цифрово съдържание договорите. Затова вече ви казах, че докладчика е госпожа Лауристин, но тя в момента не е в залата, доколкото виждам. Може би да почакаме 10 минути и след това да продължим заедно с госпожа Лауристин и другите докладчици в сянка. 10 минутна почивка. Господа, нека да продължиме, тъй като госпожа Лористин е тук, така че ще продължиме с точка 12 от дневния ред. Става дума за законодателно предложение на комисията относно договорите за предоставяне на цифровото съдържание и давам първо думата на госпожа Лауристин, а след това ще продължим с обсъждането. Благодаря, господин председател. Комисията излезе с предложение за директива относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Това е един много сложен документ, който ще урегулира достъпа и съдърж... и е, обема на, на цифровото съдържание за потребителите Две са водещите комисии, Юри и Инда, а от нас се иска становище поради различните проблеми, свързани с достъпа, с а, потреблението на съдържанието и доколкото всичко това е свързано с защита на личните данни в неофициални разговори и а, така, представяне на становища. Проблема бе обсъден. Вчера имаше представители на три а, комисии. А, сега. Не, не знаем как ще продължиме, тъй като две от комисиите не споделят а, ед, така еднакви виждания относно а, темпото на работа, начина на работа. А, от една страна е, недните е, се занимават по-скоро с е, нематериалните е, най-материалното съдържание, други по-скоро с материалното. Вчера пък стана дума за смартфоните и в крайна сметка почнахме да се питаме къде ще се, къде ще бъдат включени смартфоните, дали в материалното или нематериално. Така че графика е неясен. И такъв график е, ще може да бъде определен чак когато а, се договориме относно обхвата и а, разпределението на темите в доклада. Но при всички случаи те, това са проблеми от огромно значение за нас, тъй като а, тъй като тук има така не, не, не, не, необичайни методи за закупуване. Нали? Закупуването става, разбира се, срещу е, финансови средства, но същевременно чрез предоставяне на лични данни. И за това въпросът е как е, можем да разглеждаме личните данни като еквивалентни на пари ли? И по какъв начин можем да защитим неприкосновеността на личните данни? Също така се поставя и, и про, следващия проблем. А, това цифрово съдържание не е нещо, което се потреблява само по себе си. Самото потребление всъщност генерира допълнително а, съдържание, а, като в а, процеса на потребление се произвеждат данни и а, също така и проблема за достъпа на а, доставчика до данните на ползвателя чрез кукис, чрез бисквитките. Така че много са а, въпросите, които се а, поставят. Така ще трябва да работиме много сериозно. защото в доклада, който ще изработиме, да вземем предвид всички аспекти на новия пакет за защита на личните данни, като бъдат включени на първо място дефинициите, но при всички случаи нашето становище ще бъде от огромно значение, за да за оформянето и създаването на основните правила за защита на личните данни в цифровия пазар. Ще разгледаме текста с докладчиците в сянка, ще е, определиме чувствителните, най-сложните проблеми, ще започнем незабавно работа по тях защото ако междувременно вече се е, оформят някои правила, ще бъде много късно. Ние вече няма да можем да повлияем върху определяне на съдържанието. Така че още другата седмица ще се съберем с докладчиците в сянка, за да може проекто доклада да бъде готов на 6 юни. След това ще го обсъдиме, за да могат да бъдат внесени изменения през юни и да имаме един а, първоначален а, вариант, а, който да може да бъде гласуван тук в нашата комисия в началото на септември. За да можем наистина да допринесеме за а, цялостната работа по подготовката на тази директива. Така че при, призовавам към добро сътрудничество и съм сигурна, че ще можем да допринесеме за работата на различните комисии, за да могат нашите приоритети да бъдат взети предвид от другите комисии. А сега давам думата на докладчиците в Сянка. Господин Бони. Thank you very much. First of all, I would like to say that uh, this is a pleasure. Благодаря. Първо искам да кажа, че за мен е удоволствие наистина да мога да работя заедно с колегата, защото мисля, че в крайна сметка ще стигнем до добро становище. Ние сме в началото. Виждам няколко въпроса. Обхвата на директивата – пояснението, което е необходимо, какво разбираме по цифрово съдържание. Както каза колегата, има доста проблеми, свързани с цифровото съдържание и устройствата. Най-важната част, разбира се, е връзката с защитата на данните и връзката с регламента за защита на данните. Това е гледната точка на Либе. Трябва да сме сигурни, че текстът на директивата не противоречи на съответните изисквания. Но има някои проблеми с преносимостта на данните, която вече е регулирана в регламента. Има още един проблем. Заплащането с данни в замяна на услуги или продукти. Тук трябва да внимаваме. Необходимо е обаче и да не свръхрегулираме. Може да е трудно да се направи разлика между данни, предоставени от потребителя с оглед на добрата работа и данните, за изпълнение на договора или функционирането на услугата предоставяне на съдържание. От друга страна, трябва да сме сигурни, че потребителя е защитен като субект на данните. Член 16 за изтичането на договора също трябва да се разгледа. Трябва да се обмисли и понятието всякакви други данни, произведени от потребителя. Колко далеч можем да стигнем тук? Не бива да забравяме, че има данни свързани с статистиката, като например колко души са посетили веб страницата или колко дълго потребителят е разглеждал дадената страница. Необходимо ли е това да се съхранява като данни? Аз не съм сигурен. От друга страна, при игрите потребителят може ли да участва чрез аватар? Няма ли да издаде и бизнес тайни тук имаме всъщност нещо създадено от потребителя – разширяване на собствената му личност. Това не са проблеми, които ще разрешим веднага, но не бива да ги забравяме. Ще работя заедно с Марио и останалите докладчици в сянка, за да намерим отговор на тези и на други въпроси. Ние трябва да сме новатори, защото и областта е новаторска. Много ви благодаря, господин Бони. Вие говорите от името на АЛДЕ. Да, от името на нашия докладчик в Сянка, господин Питърсън. Аз също ще направя някои бележки, сходни с тези на докладчика. Има огромен потенциал в трансграничните сделки в Европа, но това, което спира потребителите, са раздробените правила. Нашата група иска да се хармонизират нормите на дружественото право в цяла Европа. Това гарантира същите права за потребителя, независимо от страната, в която купуват услугата правно трябва да се гарантира защита на данните. Изпълнение на регламента за защита на данните. Тук се включва и преносимостта им. В това отношение е добре да се говори за изтичането на договорите и боравенето с лични данни от страна на доставчика. Трябва да се направи разграничение между лични и анонимни данни – освен това, потребителят може да заплати с пари или чрез лични данни. Но директивата ще се отнася ли и до двете хипотези? В становището на Либе трябва да видим как може да се дефинират тези всякакви други данни. И наистина аз очаквам с нетърпение бъдещата ни работа. Благодаря. Има ли други изказвания? Ако не, ще помоля представителите на Европейската комисия да вземат отношение. Госпожо Шалдемайер, заповядайте, господин. Благодаря ви. Наистина, както и докладчиците посочиха, това е предложение, свързано с стратегията за цифровия пазар. Ние следваме холистичен пазар, опитваме се да холистичен подход, опитваме се да набележим основните пречки за бизнеса и за потребителите. Виждаме, че една от тези пречки са различните правила, що се отнасят до дружественото право, прилагано към онлайн поръчките – това въжи и за доставките на цифрово съдържание. Има държави членки с конкретно законодателство в областта, но бизнесът ни казва, не би трябвало непрекъснато да се натъкваме на обвързващи норми, къде ли не това не създава единен пазар – Както вече беше посочено, ние искаме добра среда за бизнеса. Среда, която да е предвидима, да се знае, че има един набор от норми. Това създава по-голяма конкурентоспособност в Европа и спрямо третите страни. Потребителите от друга страна ще имат повече доверие, защото ще знаят, че са по-добре защитени – това е политическата обосновка на предложението. Що се отнася до казаното от членовете на парламента и гледната точка на Либе, нека отбележа, че наистина вие всички говорите за широкото приложно поле. Всъщност, ние искаме е, технологически неутрален подход и за това е необходимо широко приложно поле. Определението за цифрово съдържание също е много широко, за да обхванем всякакви видове, независимо от пазарния канал. Ние искаме единен набор от правила, Не би трябвало дистрибуционния канал да води до различни стандарти и съответно предимства и недостатъци е, в пазарното участие. Ето защо ние се надяваме да обхванем всякакво цифрово съдържание. На второ място, вие знаете много добре, че технологиите се развиват изключително бързо. Ето защо Искаме предложение, което да устои на времето, а не след няколко години пак да го променяме. Затова и решихме да включим една доста широка дефиниция за цифровото съдържание. Още нещо споменато от госпожа Лауристин – доставчика на цифрово съдържание и предоставянето на такова съдържание в замяна на лични данни. Това е всъщност един активно развиващ се дя на пазара. Ние установихме, че потребителите имат проблем – например с дефектни продукти, когато те не могат да разчитат на средства за правна защита. Именно за това ние включихме предоставянето на съдържание срещу лични данни. На второ място не е ясно защо трябва да имате по-малко права, ако ви се предостави безплатен продукт, но вие трябва да се регистрирате, да запишете имейла си и всякакви други данни за себе си. Знаем още от 2012 година, че само за електронния ви адрес се заплаща 2 долара. Но, примерно, вие изтегляте песен, която струва 0,99 евроцента – а предоставяте повече права. Затова разглеждаме данните в замяна на цифрово съдържание. Има още нещо. Като говорим за защита на данните, ние нямаше как да се позовем на GDPR, защото регламентът още не беше прият но сега ние ще направим промяна на позоваванията. Принципно обаче трябва да се има предвид, че става дума за правата и защитата на данните. Това е добре. От друга страна, ние разглеждаме хипотезата, при която вие предоставяте нещо и получавате нещо в замяна. Това е естеството на всеки договор, но би трябвало да има еквивалентност. Ако обаче получите дефектна стока, вие плащате повече от това, което получавате и вашите права трябва да се гарантират. Следователно, ние разглеждаме и личните данни и договорните отношения като част от сделката. Необходимо е в този случай не само субекта на данни да има права по регламента за данните, но и потребителя да има договорни права тогава, когато продуктът е дефектен. Необходимо е да се отбележи обаче, че регламентът за данните се прилага в своята цялост. С други думи, всички права на субекта на данните да бъдат гарантирани. Това е повторено неведнъж в директивата. Същевременно обработващия данните, доставчика трябва да изпълни задълженията си по защитата на данните, но и да изпълни договорните си задължения. Например, ако аз съм потребител и съм анулирал своя договор, защото съм получил дефект на стока, то аз имам право, съгласно предложението за директива, да изискам от доставчика да не използва личните данни, с които съм заплатил. Трябва да е ясно обаче, че когато доставчикът е изпълнил своето задължение по защитата на данните, именно заличил е данните или ги е анонимизирал, то той е изпълнил своето задължение по директивата. Ние не искаме допълнително да натоварваме доставчика но искаме да се изпълнят задълженията по защита на данните. И накрая, нещо, което беше споменато, реституцията на данните след приключването на договора. Тук се водим от съдебната практика на Съда на Европейския съюз. И в областта права на потребителите и в други области съдът постановява, че потребителят има определени права. Не би трябвало обаче в договорите да се включват текстове, които всъщност насърчават потребителите да не се ползват от своите права. Например, ако кача снимките от семейен празник в облак, и този облак се окаже неадекватен, аз няма как да си получа снимките обратно. Следователно, по този начин аз съм обесърчен да употребя правото си, да се възползвам от правото си да анулирам договора. Пак подчертавам, искаме да сме сигурни, че правата по регламента за защита на данните – наистина се зачитат в своята пълнота. Но същевременно не искаме да натоварваме доставчика. Така или иначе, пълното изпълнение на регламента за защита на данните за нас е много важно. Благодаря. Е, Благодаря ви. Има ли други забележки? Заповядайте. For искала да благодаря на комисията за това, че изрази готовност за сътрудничество. Да, някои от, може би, от повдигнатите проблеми могат да бъдат а, така върчи за едната, както и за другата страна. Ние не искаме в никакъв случай да създаваме препятствия или да създаваме някакви пречки, но същевременно ние смятаме, че личните данни не са стока, така че това трябва да е ясно. Но предполагам, че в диалога, в хода на дискусията ще можем да намериме и постигнем съгласие, но първото, което трябва да направим е да прегледаме внимателно текста и да е, определиме основните проблеми. Ако нямаме повече въпроси или коментари, минаваме към последната точка от дневния ред – установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция. Нашия докладчик е госпожа Келер. След постигане на споразумението между Европейския съюз и Турция, комисията излезе с изменение, с предложение за изменение на а, регламента за преместване на мигранти от Италия и Гърция. 54 000 от тях все още не са били преместени. Става дума за преместване на Турция, на е, мигранти от Сирия е, по силата на схемата един за един. Госпожа Скелер предлага и привлича вниманието ви върху това да се промени правното основание, но преди това ще дам думата на Европейската комисия, след това и на госпожа Келер. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да представим предложението. Няколко думи за контекста. Както знаете, през месец септември, поради масовия приток на мигранти към Европейския съюз, за първи път задействахме член 7.8 алинея 3 от договора. Взехме решение за прилагане на временни мерки към Гърция и Италия. Става дума за решение 2015-1601, което предвижда преместването на 120 000 души. 15 600 от Италия, 50 600 от Гърция, и 54 000 души, за които решение следва да бъде взето на по-късен етап. Тези 54 000 места следва да бъдат разпределени за Гърция и Италия. През 2016 година положението продължи да е критично. В началото на тази година в Гърция пристигаха по 2000 до 3000 души на ден. Затова държавните и правителствени ръководители решиха да вземат допълнителни мерки. Съветът на 7 март реши да заложи принципни положения за бъдещото споразумение с Турция, като спази вече взети ангажименти. Това е общият контекст. Какво предлага комисията? Предлагаме тези 54 000 неразпределени места да бъдат използвани в контекста на изявлението Европейски съюз Турция, но и извън него. Защо? Защото ако дадем възможност на хората сигурно законно да влязат на територията на Европейския съюз, така ще възпрем незаконното влизане на наша територия и ще подпомогнем засегнатите от кризата държави, като Гърция и Италия. Знаем какво е положението на северната граница на Гърция. Поради това решихме да се възползваме от възможността, която ни дават тези 54 000 места като дадем на държавите членки достатъчна гъвкавост при изпълнението на задълженията, наложени им от съвета. Приемайки на своя територия сирийци, пребиваващи в Турция. Разширява се и обхвата на споразумението едно към едно. Защо? За да стадне натиска върху Италия и Гърция. Този натиск може да спадне единствено ако има повече безопасни и законни възможности за влизане в Европейския съюз. Използвахме един документ, изготвен от ВКБОМ в контекста на конференцията, посветена на сирийските бежанци взехме предвид не само през заселването, но и всички форми за законен прием за сирийци, нуждаещи се от международна закрила. Включваме всички възможности за законен прием на наша територия, не само през заселването трябваше да вземем и някои други аспекти от решението на съвета. В първия си доклад за преместването и през заселването включихме някои елементи от решението на съвета, които не бяха сработили много добре. Но тъй като в решението на съвета се предвиждаха конкретни срокове, решихме, че трябва да го изменим, така че да могат държавите членки целенасочено да се възползват от тези 54 000 неразпределени места. Не искахме насред прилагането на решението да променяме правилата. Искахме да дадем възможност да се използват всички альтернативи за използването на тези 54 000 неразпределени места. Така в бъдеще ще се вземат предвид броят на вече навлезлите на територията на Европейския съюз лица по линията на всички законни възможности за това. За целта е много важно да получаваме информация от държавите членки, точна информация, за да знаем колко хора точно са били допуснати на тяхна територия, като са били използвани всички законови възможности, включително и схемата едно към едно. Виждате, че става дума за много целенасочено, много конкретно предложение с специфично правно основание. Нямам какво повече да кажа, тъй като текстът на предложението е съвсем кратък. С удоволствие ще отговорим на вашите въпроси. Госпожо Келер, имате думата, за да представите проекто доклада си. Благодаря. Благодаря ви и за изложението. Изложихте ни контекста. Присъстващите тук докладчици в сянка със сигурност са запознати с него, затова не мисля, че следва да обсъждаме споразумението Европейски съюз Турция. Има обаче няколко проблема, свързани с предложението на комисията. Първо, парламентът изигра само съвещателна роля. Когато бе изготвено първоначалното предложение за преместване, казахме, добре, ще направим голямо изключение, ще си затворим очите, ако следващия път <clears throat> имаме възможност да участваме като същински с законодатели. Сега за трети пореден път влизаме единствено в съвещателна роля – за това, според мен, трябва да се промени правното основание, за да може парламентът да участва като същински със законодател. Това е по-скоро една техническа процедурна бележка. Според мен има проблем обаче и с самата концепция. Предложението на комисията всъщност променя правилата на играта. Съгласно първоначалното решение за преместване, следва да бъдат премествани лица от Гърция и Италия, а сега предстои да се вземат места от Унгария, които да бъдат преразпределени в полза на Гърция и Италия. Тоест няма да става дума вече за същинско преместване. В момента в Гърция и Италия продължават да пристигат хора, въпреки че броят на пристигащите хора в Гърция е понамалял тези хора обаче също ще трябва да бъдат преместени. Увеличава се броят на пристигащите в Италия лица. Не можем да кажем, че проблемът е решен и можем да се насочим към други държави. Трябва да продължим с преместването от Гърция и Италия, тъй като това са държави с външни граници на Европейския съюз, към които трябва да продължим да проявяваме солидарност. Освен това, предложението на комисията изцяло променя и естеството на схемата за преместване. Променя условията за беженците. Казахте, че всички форми на допускане на територията на Европейския съюз ще бъдат взети предвид при разпределянето на местата за преместване. Включвате възможности като работни визи, събиране на семейства и други, но тук не става дума за презаселване. Останали са още 18 000 места по решението за презаселването. Бяха предвидени 22 000 места за уязвими лица от всички държави. А сега в обхвата на мерките, които предлагате, влизат само сирийци в Турция, което според мен не е добро решение. Схемата едно към едно също води до много голяма почуда, най-вече в моята група. Сирийци биват изпращани от едно място към друго, за сметка на това други сирийци пък могат да влязат на наша територия. И не мисля, че това е цялостния подход, за който се обявявахме още от самото начало. Но, съвсем накратко, каква е основната цел на моя доклад? Какво предлагаме принципно? Първо, да се промени правното основание. Второ, местата за преместване трябва да се използват действително за преместване на лица от Гърция и Турция. Преместването няма нищо общо с презаселването. Много е важно да се използват законови форми за навлизане на наша територия, но това няма нищо общо с изваждането на места от една схема, от една програма и прехвърлянето им към друга. Решихме междувременно да предложим някои промени, които биха могли да подобрят цялата система. Афганистанците, например, са най-голямата група бежанци, които не могат да се ползват от схемата за преместване. А, всъщност това е третата по големина група след сирийците и иракчаните. Защо не могат да бъдат включени афганистанците в тази схема? Защото процентът на одобрените молби сред тях е под 75%, под прага. Заявяваме в доклада също така, че държавите членки трябва да ускорят темпа на преместване Заявяваме също, че ако една държава членка не откликне на искането на Гърция или Италия за преместване, то това искане, въпреки това, може да се квалифицира като прието. Това е в, в общи линии предложението ни така както го разработихме с докладчиците в Сянка. Благодаря им за тяхното взаимосъдействие. Надявам се, че ще продължим да си взаимодействаме по същия начин до края на работата по доклада. Много е важно парламентът ясно да заяви, че искаме схемата за преместване да сработи, да функционира бързо, но не би следвало да се изваждат места, разпределени за други програми. защо възоснова на едно съобщение за печата, до това се свежда споразумението Европейски съюз Турция според нашата правна служба, да е основание за нас да предприемаме съмнителни действия. Да прехвърляме само места от една програма към друга. Благодаря. Следват изказванията на докладчиците в Сянка.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 Тогава ще дам думата на господин Киркос, докладчикът сянка на социалистите. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на гръцки. За това, може би, ще трябва да си сложите слушалките. Благодаря на докладчицата за изготвения текст. Благодаря и за много доброто ни взаимодействие по време на двете заседания на докладчиците в Сянка. Ще се спра върху два момента. Първо, предложението за промяна на правното основание, което е член 78.2 и член 78.3. Член 78.3 бе избран като правно основание, тъй като той визира извънредни ситуации в държави членки, възникнали поради масов приток на граждани на трети страни. Продължаваме да сме свидетели на такова извънредно положение в момента. Според становището на правната служба, комисията е излязла с подходящото правно основание. Второ, докладчицата съвсем ясно заяви, че приложното поле изключва сирийци, еритрейци и афганистанци. В Гърция това е много важно, тъй като в момента на наша територия се намират много афганистанци, от което проистича много трудна ситуация. Техният брой постоянно се увеличава. Трябва да се направи нещо по въпроса за прага Докладчицата предлага 54 54 000 места да останат и да се използват 18 000 места за презаселване. Напълно съм съгласен с това. Не бива двата механизма за преместване и за презаселване да се смесват. Трябва да функционират независимо един от друг. Не приемаме предложението за промяна на правното основание. По точка 14 и 25 имаме въпрос към комисията. Доколко се спазват разпоредбите за събиране на семействата от началото на кризата на САМ, Двете седмици, които предлага госпожа Келер, реалистичен ли е този срок? с оглед на презаселването. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви още веднъж за съвместната ни работа. Надявам се, че ще продължим също така ефикасно. Колегата от ЕКАРЕ, имате думата. В припадку e, naszej poprzedniej decyzji, to Благодаря ви. Ние в миналото бяхме взели своето решение за Швеция. Мисля, че следователно всичко по това предложение е ясно, госпожо Кедер. Ние сме на сходни мнения, подкрепяме комисията. Но така или иначе тук има и някои много по-големи сложности. Би трябвало да се проведе задълбочен дебат по политиката спрямо бежанците и мигрантите – Групата на ЕКР е по-скоро скептично настроена, що се отнася до механизма за преместване. Той е много произволен и изобщо не се взима под внимание социалната реалност. Също така имам чувството, че това, което ни се предлага, по отношение на Италия и Гърция, това, което обсъждаме днес, всъщност следва от грешките, направени в миналото. Именно и за това ние не можем да подкрепим подобно предложение. Както казах, искаме да се проведе задълбочен дебат относно миграционната политика и това да стане в близко бъдеще – защото още не сме стигнали до това, което трябва да се разясни още от 2007-2008 година. Но ние не подкрепяме механизма за преместване, не подкрепяме и това предложение. Благодаря ви, господин Виесловски. И сега от името на Алде заповядайте. Благодаря, наистина благодаря на Ска Келер за нейния подход, който е приобщаващ, обхватен. Ние имаме вече опит с подобни предложения на комисията по тази тема. Ще обърна внимание на три съображения, споменати от колегата. Напълно подкрепям идеята на докладчика относно правното основание. Миналия септември ние приехме необходимостта от мерки по член 7, параграф 3 в условията на спешна ситуация, но това доведе до един порочен кръг и всички последващи мерки бяха прияти с това основание. Мисля, че така се стигна твърде далеч. И парламента трябва да изиграе своята роля съгласно договорите и в тази област. На второ място, както вече беше посочено от колегите, преместването е нещо различно от презаселването. Държавите членки би трябвало да отпуснат допълнителни квоти за презаселване – защото всички ние знаем, че броя на преместените е толкова малък, че изобщо не може да се говори за успех. И накрая, не може просто да се каже, преместването не работи, нека го променим. променим. Ясно е, че държавите членки не изпълняват задълженията си. И тук трябва да се запитаме, защо това е така това отношение би било много добре наистина да помислим и за преработката на Дъблинския регламент, която предстои. Благодаря ви и госпожа Спинели от името на ГОЕ. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Благодаря и за готовността да работи заедно с нас. Много ми харесва текста за процесуалните гаранции. Това са основните необходими гаранции, както и залегналите срокове по тях. одобрявам и подхода към преместването като нещо различно от презаселването. Разбирам и основанията за промяна на правното основание. Имам предвид член 78, параграф 2. Би трябвало да се има предвид становището на парламента, а не да се позоваваме на параграф 3 от същия член. Парламентът беше изключен от споразуменията с трети страни, подписани от Европейския съвет. С други думи, парламентът не успя да се произнесе по начина по който се работи с миграционните потоци. времено. Ние знаем, че потоците, които виждаме, вече не са нито неочаквани, нито очудващи. Би трябвало да се намери решение на тази неотложна ситуация. Затова и парламентът е необходимо да участва пълноценно, както това се изисква по ролята му като съ законодател. В противен случай ние ставаме съучастници на решения, взети от други през последните месеци. Решения, които са изключително спорни. Решения, които също така имат доста противници. Ще спомена споразумението с Турция, например, което беше формулирано по такъв начин, че да се избегнат задължителните изисквания при подобни международни споразумения. Благодаря. Much, Много благодаря, госпожо Спинели. Има ли други изказвания на членовете на парламента или на съвета или на комисията? Ако това не е така, ще се върна на госпожа Келер – можете да направите заключителни бележки. Благодаря на докладчиците в Сянка за много доброто сътрудничество. Очаквам да приема вашите изменения. Вие ще кажете какъв е срокът за тях. Необходимо е да стигнем до един добър доклад и добро послание. Благодаря. Крайният срок е 9 юни, 3 часа след обед. Крайен срок за измененията. Искам да кажа още нещо по същия въпрос. Съгласно правило 39, при промяна на правното основание трябва да имаме становище на Юри най-късно преди гласуването в пленарна зала. Госпожа Келер иска да промени правното основание. Би трябвало да се използва 78.2 вместо 78.3 съответно процедура за съвместно вземане на решение. В този случай ще трябва да поискаме становището на Юри. Председателя на Либе, господин Мораес, ще обсъди този въпрос с координаторите. Ако няма други изказвания или коментари, аз заповядайте комисията. Uh, the... Uh, Няколко бързи бележки. Няма да навлизам в подробности по правното основание. Само ще кажа, че комисията е предложила постоянна схема за преместване. Дългосрочна схема. Докато тук се обсъждат единствено мерките, които са в сила до 26 септември 2017 година. Това предложение съвсем не разглежда преместването и презасеването като една и съща процедура, но се търси механизма, чрез който комисията да може да приспадне бройката бежанци, които вече са били допуснати на територията на държавата членка. Това не означава обаче, че за нас преместването и презасеването е едно и също. И накрая в отговор на казаното за събирането на семействата, тук още нямаме много информация. Все още правим анализ, за да видим колко са точно преместванията, презаселванията, дали можем да имаме този срок от две седмици. Наистина, и госпожа Келер го споменава в доклада си, ние определихме този срок от две седмици, но той не се изпълнява от всички държави членки. Има много ефикасни от тях, но не всички. Благодаря. Госпожо Келер, искате ли отново заключителни думи? Да, сега има коментар от страна на комисията, затова отново искам думата. Точно за това при двете седмици ние предлагаме механизъм, така че ако държавата членка не отговори на искането на гръцките или италианските власти, Имаме същото при исканията за връщания, например. Може да се приложи такъв механизъм. Не е необходимо да се изчаква твърде дълго отговора на държавата членка. Благодаря. Мисля, че това беше наистина заключителното изказване на госпожа Келер. С това закривам заседанието. Следващото заседание е идния понеделник на 30 май. Започваме в 3 часа след обед. Благодаря ви за присъствието.